знаете, в заключенията на съвета това също се изтъква като важен аспект. Благодаря ви. Well, Благодаря, господин комисар. Благодаря, госпожо Телхарос. Благодаря, колеги. Благодаря на служителите на преводачите. Прекратявам заседанието. То продължава в 9 часа утре сутринта.